Следващата oh, uh, точка от нашия дневен ред, колеги, ще започне почти на време и това са въпроси до съвета. Искам да кажа добре дошъл на господин министра, който ще представлява Испанското председателство през тази първа серия въпроси към съвета. Ще за да вземем въпросите един по един, но трябва да кажа, че първи въпрос с господин Атондо не беше а, допустим, тъй като той се отнася а, до наказателното право, нещо, което беше обсъждано във вторник. Затова минаваме към втория въпрос на господин Мичел, кредитната криза, заедните за предприятия. И господин министр, имате думата за отговор. Благодаря, госпожо председател. Проблемът с гаранциите за това, че е, е, с гарантирането на достатъчен достъп до е, капитали за предприятията и действията на държавите членки в тази връзка са източник на притеснения за съветът и съвестно време. През януари миналата година Съветът отбеляза, че държавите членки правят енергични и решителни действия, за да деблокират кредитните пазари. След това през пролетта Европейският съвет е, заяви, че е много важно да продължат мерките за економическо възстановяване и е, бе призован съвета и комисията, за да, да оцени ефективността на мерките до съвета през юни. През юни бе направена оценка на тези мерки, предлож... предприяти държавите членки за подкрепа на финансовия отрасъл и на стабилността на финансовите пазари. Резултатите от проучването бяха включени в един доклад, който е представен на съвета. И в този доклад имаше едно положително послание гаранциите и мерките за рекапитализация бяха вече предприяти държавите членки, т.е. държавите членки изиграха решаващ, решаваща роля в спирането на процеса на загниване към края на 2009 година, защото имаше опасност цялата финансова система да се срине. Имаше положителни мерки за допускане на банките до кредити, така че кредитите да могат да стигат в реалната економика и държавите членки играха важна роля в стабилизирането на пазарите. На този етап банковият отрасъл все още е под напрежение. Именно заради това държавите призваха, Съвета призва държавите членки е, за репкапитализация бяха приложени множество подкрепещи мерки, за да се задържи финансовата стабилност, тъй като е, възстановяването на финансовата система все още беше доста крехко. Така че предприяти са много мерки, има и допълнителни мерки, прияти от съвета. Европейският съвет е приел съответните насоки по този въпрос и има подобрение. Тук говорим за действия, които се предприемат заедно с Европейската Централна банка и които подобриха достъпа до ликвидност и кредити за предприятията. Благодаря много. Господин министр, убедена съм, че господин Мичо би искал да зададе и допълнителен въпрос. Благодаря много, госпожо председател. Искам да кажа на министъра, че моят опит показва, че някои банки, не всички, но някои, но може би доста банки, се държаха доста безотговорно по време на разрастването на финансовите пазари и някои от тях продължават да се държат безотговорно и сега. Знам, например, в Дъблин една компания, която е много а, добре управлявана и която много добре посреща своите задължения към банката, но, една, но неговата банка се опита да му спре кредитирането и е, да го доведе до фалит. Моля ви, настойте пред банките, че ако получават обществени средства, от тях се очаква да подкрепят кредитополучателите, а не да се грижат само за интересите на акционерите. Благодаря, господин Мичел. Само минута и половина имате за отговор. Благодаря. Господин Мичел, госпожо председател. Що се отнася до съвета, до институциите, нещата се правят и бяха направени по доста успешен начин, защото успяхме да предотвратим пълното разпадане на економиката и в момента се провеждат мерки за наблюдение на случващото се. Ето, например, е, в момента се разглежда за това как се оценяват гаранциите, има ли някакви ограничения, е, които банките поставят и е, се оценяват също и начина по който участва Европейската Централна банка. Председателят на Европейската Централна банка господин Трише каза, че няма ограничения върху доставките, върху предлагането, които да са обвързани с средствата, които могат да получат банките. Що се отнася до Европейската Централна банка, няма ограничения за кредитирането. Съветът и Европейският парламент – могат да обсъдят насоките, които вече са прияти, могат да обсъдят и всички останали инициативи по този въпрос. Благодаря много. Няма друго искане за допълнителен въпрос. Имате допълнителен въпрос? Така е ли? Госпожа Крус. Благодаря. Един от приоритетите на председателството беше да усили влиянието на Европейския съюз в международен план и главно в Латинска Америка. Обаче, като ще ли не се мисли за демокрацията и за правата на човека. А, сключваме споразумение за свободна, свободна търговия с режими, които не зачитат правата на човека. Имам, ще взема за пример Перу, където местното население се потиска и всичко е в ръцете на многонационални компании. Друг подобен пример е Колумбия, където има стотици убийства. Смятате ли да поставите въпроса за правата на човека в външната политика на Европейския съюз? Извинявайте много, обаче, вашия въпрос няма никаква връзка с това, което говорихме до преди малко. Не съм а, а, сигурна дали сте участвали в, в, а, в въпроси до съвета по-рано. Имате право за допълнителен въпрос по това, което се говори. Трябва да кажа, че това, което говорихте е абсолютно неуместно. Тук нарушава нашите правила. А, значи няма други допълнителни въпроси, затова приключваме с този въпрос и минаваме нататък. So I'm going to continue. Продължаваме. Освен ако има друг въпрос, въпрос свързан с кредитната криза и заемите на предприятията. Господин Замке, това ли имате предвид? Имате 30 секунди за допълнителен въпрос. Това е кое, за което искам да говоря. Имам следният въпрос. Знаем точно а, какво е, че положението в различните страни членки е различно. И за това искам да попитам нещо за Гърция. Там кризата в момента е най-дълбока и искам да попитам, предвиждате ли някакви специални мерки относно Гърция? Благодаря. Благодаря, господин министър. Благодаря, госпожо председател. По-нататък е, е има въпрос е, специално зададен за Гърция и там тогава ще мога по-обстойно да отговоря на въпроса, който беше току-що зададен, защото има съвсем конкретен въпрос. Е, по-нататък ще стигнем до него. Е, кой въпрос имате предвид, господин министр, за да може е, господин депутата да знае до кога трябва да чака? Да, това е въпрос номер 9. Деветия въпрос, госпожо е, председател. Не, извинявайте, осми е в новия списък. въпросът на, господин, на госпожа Цагарополо. Добре, ще приемем а, това предложение. И сега искам а, да минем към следващият въпрос. А, да въведем малко ред. А, и следващия въпрос е от господин Поселт нас се до интеграцията на Косово в Европейския съюз. Господин министр, а, имате думата. Благодаря, госпожо президент. Съветът винаги е посочвал, и това е част от правилата в външната политика и в случая в политиката на съседство и политиката на разширяване на Европейския съюз, та съветът винаги е очертавал европейската перспектива за Западните Балкани и е, скоро по време на среща на върха през декември беше още веднъж потвърдена необходимостта за създаване на справедливи условия е, за асоцииране и стабилизиране на страните от Западните Балкани. Сега по Косово съветът вече установи, че държавите членки съгласно националните и международно правните правила трябва да действат, така че случаят Косово той е подчинен на правилата на Международния съд, но съветът винаги е взимал предвид Косово в своята политика за Балканите и има консенсус между държавите членки и правителствата по този въпрос, например, що се отнася до премахване на визовия режим и е, също така е, съобщението на комисията беше взето предвид. Съобщение предвид е, подпомагане на економическото и социално развитие в Косово. Съветът прикани комисията да вземе необходимите мерки за приобщаване на Косово към Европейския съюз и включването му в мерките за региона, които бяха посочени. Комисията се отзова на тази молба и беше направено предложение Косово да участва във всички програми на общността, също и по отношение на финансовия надзор и това трябва да стане в фазата преди е, присъединяване и след това да се започне с фазата за, на асоцииране. Това беше решено е, и потвърдено отново на среща на върха на Европейския съюз на 11 декември. Благодаря, господин министр. Две конкретни точки още искам а, да бъдат обсъдени. Смятате ли, че Испанското председателство ще успее да а, промени нещо по отношение на визовия режим за Косово, за да не остане Косово затвор на Балканите? И какво ще направите за а, да могат държавите членки, които още не са признали Косово, да направят това в бъдеще. Но, както казах, първия и по-важен въпрос за мен е визовия режим. Благодаря, господин министър. Споменатият визов режим, да, съветът винаги е посочвал, че визовият режим и освобождаването от него всъщност означава либерализиране за целия регион. Както знаете, съветът се занимава с тези детайли, а именно облегчение на визовия режим и дори либерализирането му и след това предложение за съвета. Естествено, трябва да бъдат изпълнени условията за това и комисията в момента сътрудничи с съответните страни, в случая с Косово, информира редовно съвета за хода на това сътрудничество. Ще има либерализи в този съседен регион на Европейския съюз и съветът по време на испанското председателство е, ще действа в тази насока. Това е една от задачите, които ще подпомагаме през следващите месеци в Европа. Засилена мобилност, способност за е, комуникация и свободно движение не само в Европа, а в е, всички съседни региони на Европейския съюз. И аз мисля, че от това ще спечелят и двете страни Европейския съюз, освобождаване ускоряване, облегчаване на визовия режим, а също и е, съответните страни, като всичко това трябва да почива на основата на взаимност. Получих да, е, няколко въпроса за допълнителни въпроси, само два мога да допусна и след това ще дам пак думата на вас, господин министър. Господин Малцер най-напред. Уважаеми господин министр, старите инициативи, които използва съседът, съветът за Косово, ще бъдат ли взети предвид и по отношение на Косово и Сърбия? Независимо от териториалния въпрос, става дума за това, че Сърбия е една от централните държави, и Косово също, и те трябва да бъдат включени във всички действия на Европейския съюз. Благодаря. Да, господин министър, аз отчитам положителната роля на Испания. Испания не призна всъщност не беше признато независимостта на Косово и беше взето решение за изтегляне на испанските войници от Косово. Ние се намираме в ситуация, в която наистина трябва да бъдат зададени тези въпроси. Колко ви струва оставането на войниците там и е, как е, виждате позицията на Гърция. Ние също имаме войници в Косово. Те трябва ли да останат там, въпреки тежката економическа ситуация? Благодаря, господин министър. По първия въпрос за Сърбия. Разбира се, Сърбия е, така да кажа, най-силната страна в Западните Балкани – и не трябва да я забравяме при каквито и да е политически решения. Нито пък при европейската перспектива на Западните Балкани. Съществува едно неодавнашно споразумение, което сигурно познавате, за либерализиране на визите за сърбите и като следствие на това сключването на междинното споразумение за асоцииране на Сърбия имаше официално искане на Сърбия за интегриране в Европейския съюз. Ние всички сме за, но трябва да прилагаме правилата на Европейския съюз. Комисията ще проучи всички подробности и ще реши дали ще бъде възможно да се направи това и дали всички критерии са изпълнени. Сърбия е голя... страна, която има голяма тежест в този район и разбира се има европейска перспектива. Съветът единодушно се обяви в полса за сключване на междинно споразумение с Сърбия. Питате ме за някои вътрешни въпроси на Испания във връзка с Косово, не трябва да забравяте, че тук представям, представлявам съвета, а не Испания. Така че, независимо от това, че не, не, нямам данните у себе си, трябва да кажа, че в този случай ще бъде по-уместно да продължа да говоря а, от името на съвета, а не от името на Испания. Благодаря. Сега преминаваме към следващият въпрос, който е зададен от господин Хигинс. Е, отнася до унищожаването на тропическите а, гори. Благодаря, госпожа председател. Съветът е напълно съгласен с вас, господин Хигинс за това, че унищожаването на тропическите гори се отразява значително на емисиите от въглероден двуокис. Много трудно е да се прецени кои фактори имат по-голямо въздействие. Това е по-скоро научен, отколкото политически дебат. Но при всички положения трябва да обърне внимание и на двата въпроса. Мисля, че това е било така винаги. Е, така сме работили по въпроса за устойчивото селско стопанство и това е, е тази подход е част от общата селско-стопанска политика, е, която и на този етап има с цел да се опитва да облегчи положението с промените в климата европейските политики са се развили и те, това въжи и за европейската политика за селското стопанство. През 2008 година съветът вече подкрепи плановете на комисията за залесяването, като, говори, като намерението беше до 2000 2030 година да спрат загубите на гори и тропическото обезлесяване да бъде намалено с 50% до 2020 година. Така че е необходимо да насречим едно устойчиво управление на горите, за да можем да се справим с обезлесяването. Това е част от политиката в областта на промените в климата – и е част от програмата на председателството, както и от необвързващите правила по отношение на управлението на горското стопанство, включително и създаването на една правна рамка за, за забрана на нелегално отсечена дървесина. А в Копенхаген бяхме разочаровани, но все пак имаше, е, успяхме да включим някои важни технически въпроси по отношение на обезлесяването в тропическите гори. Въпрос, който трябва да бъде разрешен в тропиците. Що се отнася до действията за намаляване на обезлесяването, трябва да се насърчи, насърчат е, тропическите страни е да развият капацитет е, за това. Господин Хигинс, благодаря, е, господин министр. Искам да пожелая успех на Испанското председателство. Справяте се отлично. Вивел Испания! Сега по въпроса. Дърветата представляват възможност за резорбиране на емисиите на въглероден диоксид. Трагедията от страна на Амазонския басейн, басейна на Бразилия в която се намира 60% от този басейн, е, че има е, огромни е, е, количества унищожени гори. Това се отразява отрицателно и на племенето на въглероден диоксид и на живота на амазонските индианци и се отразява отрицателно на стандартите на производството. Има ли нещо, което може да се направи или просто говорим празни думи? Господин министр. Да, господин Хигинс, нека да посоча, че че съм съгласен с казаното от вас, защото биологичното многообразие е една от важните цели, които Испанското председателство си поставя включително и насърчаването на едно устойчиво е, използване на горския фонд и консервация на тропическите гори. Така че трябва да, да гледаме в бъдещето. Благодаря ви много за положителната оценка на началото на Испанското председателство. Искам да ви уведомя, че комисията възнамерява да излезе с зелена книга за защита на горите още в първата половина на годината. Това трябва да е много важна инициатива и ще направим всичко възможно да се справим с е, посочените проблеми. Вие споменахте един от тях. Има гори, които се унищожават от пожари, но Нека да ви уверя, това ще е един важен е, елемент в борбата срещу обезлесяването. Това е включено в стратегията за биологичното многообразие, е един от основните елементи в дейността на Европейския съюз по този въпрос. Председателят, е, има много интереси към този въпрос. За допълнителни въпроси има големи, е, много желащи, така че ще дам думата на тези, които са поискали думата първи и не са говорили все още. Дам думата на господин Девис и след това на господин Обермай. Благодаря, госпожо председател. Ами, нека да ви е, поздравим един от малкото успехи в Копенхаген бе свързан с механизма, който ще даде възможност на развиващите се страни развитите страни да е, да принесат финансово, за да помогнат да предотвратяването на унищожаването на тропическите гори. От тук нататък трябва да се погрижим е, на това споразумение, да му се е, даде, да дадат реални измерения. Благодаря, господин Овермайер. Благодаря, госпожо председател за да се постигне намаляване на въглеродни емисии, е, както знаете, бяха въведени квоти и с това е свързан моя въпрос. Преди известно време стана ясно, че се злоупотребява с търговията с тези квоти, затова Моят въпросът е дали е, ще се обърне внимание на тези оприци и е, какви изменения са предвидени в тази връзка. Благодаря. Господин министър, имате думата. Благодаря. Аз съм съгласен с първият оратор. Това беше в посоката на нашата дискусия. Възстановяване на горите. Аз подкрепям това и освен това укрепване на собствения капацитет на развиващите се страни. Това е в тяхна полза. Искам също да добавя, най-вече местното население трябва да се ползва с подкрепа чрез контрол върху изсичането на горите. Освен това ни е необходим напредък. Вече бяха постигнати първите стъпки в това отношение и няма съмнение, че Европейския съюз със сигурност ще играе първостепенна роля, водеща роля в това отношение. Критиката, която може евентуално да бъде изказана към Европейския съюз предвид Копенхаген е тази, че Европейския съюз е много повече напреднал от това, което беше постигнато в Копенхаген. Ние много подробно се занимахме с тези въпроси. Вие отново ги поставихте. И сега ние ще предвидим конкретни мерки за опазване на климата и тропическите дъждовни гори. Е, всички тези мерки е, трябва да бъдат подчинени на борба срещу климатичните промени. Трябва да се избегне е, възникването на повече а, щети и злоупотреба с а, съществуващите инструменти и е, ние със сигурност е, трябва да упражняваме строг контрол върху всичко това. Благодаря. С това преминаваме към следващия въпрос, който е от господин Елвард и става дума за европе... действията на европейско равнище за борба срещу болестта Алцхаймер. Господин министр, имате думата. Благодаря. Съветът смята, че е изключително важно да се вземат мерки по отношение на болестта Алцхаймер, както и на другите невродегенеративни заболявания. Борбата с тези заболявания трябва да е сред основните цели на Европейския съюз. Трябва да имаме предвид, че заболеваемостта от тези болести се увеличава с нарастването на възрастта и всеки 5 години от възраст 65 нагоре, вероятността за заболяване от този тип заболявания се отвоява. Така че до 2050 година можем да очакваме огромно увеличение, поне два пъти, на хората, които страдат от тези заболявания. За това са ни необходими повече пилотни проекти, по въпроса за болестта Алцхаймер, въпрос, който е включен в програмата на председателството, особено, що се отнася до болестта на Алцхаймер. Възоснова на това имаше предложение, прието през декември 2009 година на съвета, на Европейски съвет и се взе решение за стартиране на пилотната инициатива. Що се отнася до координирането на европейските действия, съветът смята, че трябва да си сътрудничим на европейско равнище, за да се борим срещу това заболяване и други подобни заболявания, защото трябва да намалим тежестта върху хората и техните семейства, пациентите и техните семейства, защото е изчислено, че за всеки страдащ от такова заболяване трима членове на семейството средно статистически се занимават с грижа за този човек. В съвместния доклад за социалната защита и социалното включване, прието от, прието от съвета през 2008 година, държавите членки се съгласиха да увеличат достъпа до висококачествени услуги и говориха за постигане на равновесие между частните услуги и обществените услуги. Държавите членки е, казаха, че предоставянето на услуги възоснова на общността и на квартала е за предпочитане пред институционната грижа и за това се е, необходими съответните насоки. Благодаря, господин Елвард. Благодаря, госпожо председател, благодаря, господин министр. Както правило казахте, до 2050 година броят на хората трябваше от деменция в Европа ще се удвои. Затова особено важно е, е да се помисли за специфичните нужди на тези пациенти по-настоящем в много страни членки няма планове, няма национални стратегии за грижата на хората с деменция. Въпросът ми е, как съветът по-конкретно ще помогне на страните членки да направят деменцията приоритет на националното здравоопазване? Господин министър, Испанското председателство си постави следните цели. Ние смятаме да бъде прията директива, която според нас е от особено важно значение. Става дума за усъвършенстване на форми на лечение и оказване на съдействие при хронични незаразни заболявания. Това са теми, които трябва да се разгледат на най-високо равнище. И всичко това трябва да върви ръка за ръка с повишаване на качеството на грижите за пациентите. Тоест, е, искам да посоча, че имаме работна група е, на високо равнище, която е, има за предмет проблемите на здравеопазването. Ние въпреки че няма директни компетенции на Европейския съюз, желаем да извършим координация на дейността на различни държави членки, които работят в сферата на борбата с невродегенеративните заболявания и в частност с Алцхаймер. Освен това, искаме да дадем а, и а, опосредствен принос. Пряката отговорност се носи от държавите членки. Обаче в програмата за здравеопазване и на европейско равнище може да се предвиди финансиране за неправителствени организации. Това също е интересен подход въпреки че е, е само посредствена помощ за засегнатите лица, т.е. за пациентите и техните близки, защото всъщност е, тези пациенти се нуждаят от много е, грижи, когато страдат от Алцхаймер и други невродегенеративни заболявания. Благодаря още два въпроса от господин Хигинс и госпожа Тикао. Господин Хигинс. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на съвета за отговора, но нека да попитам съвета какво е отношението спрямо хората с Алцхаймер и с тяхното хранене. Ако става дума за хранене през тръба, става ли се достатъчно за сонда. Извинете, това дава ли е, достатъчно, това предполага ли достатъчна грижа за пациентите? Благодаря, господин Хигинс. Госпожа Цикал. Благодаря, е, госпожо председател. Невродегенеративните заболявания засягат голям брой хора и за жалост в някои страни няма достатъчно условия за диагностиката и грижи за пациенти с тези заболявания. Възнамерявате ли да се създадат европейски центрове за лечение, които могат да насърчават научните изследвания и да се грижат за по-голям брой пациенти? Благодаря. Благодаря. А, господин министър, имате думата. А, госпожа председател, а, трябва да кажа, че а, тези два въпроса, които ми се зададоха, очевидно изискват а, изготвянето на научен доклад. В Европейският съюз е, има органи, които са подходящия форум за обсъждане на тези програми. Например, програмата за борба е, с е, невродегенеративните болести и по-специално болестта на Алцхаймер. Комисията направи предложение за това по препоръката на съвета. Това е положението в момента. Нещо повече, трябва да спомена съществуването на група на високо равнище за общо програмиране на борбата с а, а, хронични а, незаразителни болести. А, и тази група трябва да изясни някои въпроси. А, и а, да отговори на въпросите, които вие повдигнахте. А, това е а, форума, където тези въпроси трябва да се разгледат. В момента тази група на високо равнище провежда една стратегическа програма за научни изследвания. В момента се установява как ще се организира управлението на а, работата и как ще се изпълни програмата. Докладът на групата ще бъде представен по време на Испанското председателство и мисля, че именно там е мястото да бъдат обсъждани в детайли подобни въпроси. Именно за това беше създадена тази група на високо равнище – за да може да подготви почвата за по-нататъчни конкретни решения. Благодаря, господин министр. Разбирам, че господин Хигин сигурно няма да е доволен от този отговор. Въпросът е труден и вероятно е достоен за отделен въпрос в бъдеще. А сега минаваме към следващият въпрос на господин Дезир, който се отнася до корпоративната социална отговорност. Господин министр, когато сте готов, може да започнете с отговора на този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Мисля. Благодаря, госпожо председател. мисля, че трябва да спомена конференцията по корпоративната социална отговорност, проведена в Стокхолм на, на 10-11 ноември 2009 година. Шведското председателство заедно с тогава бъдещото испанско председателство, стигнаха до заключението, че Европейският съюз трябва да бъде начало в борбата за корпоративна социална отговорност и че Европейския съюз трябва да дава пример в това отношение. Социалната отговорност се отнася до защита на околната среда, защита на човешкото достоинство, борба с корупцията и така нататък. Европейският съюз дава най-много средства за подпомагане на развитието. И за това Европейският съюз трябва да бъде начало и в борбата за корпоративна социална отговорност. Тази отговорност има три компонента – а те са защита, спазване на решенията и намиране на решения. На английски протект, респект, ремети. Тоест да се види къде има нарушение на човешките права, особено нарушение от страна на търговски дружества. Необходимо е също така да се спазват правата на човека и всички участващи економически субекти трябва да имат предвидени компенсации, когато става дума за нарушаване на човешките права. Тук може да се позовем на хартата на основните права, която е а, задължителни, правно задължителен а, документ. В нея е а, предвидено предвидена защита, включително и корпоративната социална отговорност. Така че всички участващи в този процес трябва да преговарят с малките и средни предприятия, с синдикатите и така нататък, като зачитат принципа на трите отговорности, за които споменах. Стремим се корпоративната социална отговорност да бъде свързана с социалния диалог – Съветът препоръчва да се работи в общи рамки, като се има предвид програмата 2020, така наречената програма 2020. Социалната отговорност, като социална отговорност, трябва да бъде включена в тази програма. Благодаря, госпожо, за вашият отговор. Поздравявам ви за тази инициатива. Въпросът е многонационалните компании да бъдат накарани да зачитат своята отговорност. Но става дума не само за Европа, става дума за клоновете на тези предприятия другаде по света. Е, може ли да се мисли за юридически инструмент, който да задължи тези клонове да защитават, да зачитат е, своята социална отговорност, така както се прави в предприятията? майки. Зачитане на правата на човека, зачитане на правото и така нататък. Защото е, чрез своите филиали, чрез своите клонове, е, тези предприятия, тези фирми избягват своята корпоративна социална отговорност. Господин министр, е, да, аз мисля в действителност, че Европейският съюз трябва да се застъпва за най-добрите практики в Европа, да ги насърчава и да следи чрез законодателни предложения да се подобрява ситуацията. При социалната отговорност съществува една правно задължителна част и това е спазването на правата на човека и има и незадължителна доброволна част, е, доброволни практики, които могат да се използват тук. За това е важно да се създават европейски форуми, а освен това Това трябва да бъдат форуми, които се занимават с тази тема. Вече съществуват такива и това е групата на високо равнище на държавите членки. Тя се събира на всеки 6 месеца за да обменя опит с, с, по отношение на социалната отговорност. Предвид економическата криза, това е още по-важно. Важно е също да се защитава конкуренцията и да се взема предвид е, социалното включване и опазването на околната среда. 2010 е година за борба с е, бедността и социалната изолация. И това трябва да бъде изходната точка, според мен. Както казах, ние играем а, е, много важна роля тук. А, и с помощта на тези форуми аз се надявам, че всички заинтересовани лица и организации могат да участват в един диалог, който би се породил на това равнище, но аз искам още веднъж да посоча, че този диалог ни е нужен, той е от основно значение в нашата дейност. Благодаря. Благодаря, господин министър. Има а, няколко желаящи да се изкажат. Господин Косък и след това господин Мартин. Господин Коса, вие още не сте взимал думата. Благодаря, госпожа председател. Искам да приветствам господин министъра и много се радвам на нещо, което той каза, това, че е необходимо да се обменят добри практики. Знам, че в Европа населението застарява и предприятията носят отговорност за хората, на които им се налага да ползват пенсии по инвалидност. Мисля, че способностите на тези хора трябва да се използват в обществото, защото те са много ценни. Благодаря. Господин Мартин, благодаря. Въпросът, който беше засегнат от вас, ни занимава от е, много дълго време и много от нещата, които бяха казани, е, можеха да се чуят в същата форма преди 10-15 години още. И за това конкретен въпрос. Съгласни ли сте с е, мене, че конференцията защита, спазване и намиране на решения може да предвижда стимули, но също така и санкции. От Европейския съюз може ли да започне една практика на вземане и даване? Виждате колко често се наблюдават такива явления във връзка с социалната отговорност и има а, много други списъци, много други означения. Защо да не направим един подобен списък на подобни фирми в социалната сфера? Господин министр, вие имате думата. Аз Мога само да се съглася с вас, е, защото това, което казах в първото си изказване е, е че наистина става дума за диалог на Европейския съюз с трети е, страни, също така с синдикати, е, фирми и така нататък, които трябва да бъдат включени в е, този диалог и всички тези лица, които бяха споменати от вас, са от много важно значение. И ние трябва да започнем да работим по тази тема, а именно в един общ цялостен подход. Това е наистина първото, с което трябва да се заемем и да поемем решително в посоката, която очертах. Споменах за групата за, на високо равнище, също така и за предвидената конференция, където ще се обсъжда на високо равнище тази проблематика, за да можем да изпълним целите си. Трябва да се работи и по стимули, но понякога санкциите са по-добри като средство, но не винаги. Наистина, както казах, ни е необходим един цялостен подход, в който да се включат мерки, които не могат да останат изолирани, а трябва да се впишат в една цялостна рамка защото наистина това е доста комплексна проблематика корпоративната социална отговорност. Благодаря, господин министр. Преминаваме към следващия въпрос, който е от господин Мартин и се отнася до финансовия надзор в Европейския съюз. Господин министр, имате думата. Благодаря, госпожо председател, господин Мартин. Според мен Европейският съюз в този случай със сигурност първо допусна криза, обаче сега вече след кризата се налага да бъде основно преработен финансовият надзор в Европейския съюз и то на много важно равнище. И това намира израз в директивата за финансовия надзор в Европейския съюз, прията от комисията предложена от комисията миналата година и която трябва да бъде предмет на обсъждане от съвета и парламента. Испанското председателство се стреми е, през е, първото полугодие на тази година да се постигне споразумение и за това ще работим интензивно заедно с парламента, като първо ще се работи по е, структурите на макронадзор и откриване на системни рискове за да може да се действа превентивно срещу кризи в по-голям размер. Намаляване на рисковете в финансовите системи и след това вече стигаме до микронадзора на по-низко равнище и тук вече има три европейски органи, банките, застрахователните компании и е, пазарите за ценни книжа. Е, този вид е, надзор наистина предвижда и разглеждане на някои въпроси от правен характер, за да не се получат смущения и неблагополучия по отношение на клиентите при финансовия надзор. Както казах, съветът е, вече разработи и прие общо становище. Това стана още миналата година през октомври. И тогава беше е, дадено и политическо съгласие, така че структурите за макронадзор бяха приети и след това е, за микронадзора и за целия законодателен пакет. Обаче, както казах, това ще стане в процедура по съвместно вземане на решения, т.е. между съвета и парламента. И трите основни органи трябва да положат необходимите усилия. Аз лично бих предпочел тази директива да се приеме по време на испанското председателство, но най-късно до края на 2010 година тези три органа трябва да започнат да действат. Това е е, целта, която си поставя съвета и за това се надяваме да работим конструктивно е, съвместно с парламента при осъществяването на тази важна цел, защото тя представлява исторически прогрес и е, отговаря и на целите на Г20. Там също се подготвят подобни е, нормативни подобни регламенти и ние също искаме да противодействаме на недостатъчния финансов надзор и недостатъчната отговорност на тези фирми, както каза господин депутата. Благодаря. Давам думата на господин Мартин. Благодаря, господин министър, за казаното от вас. Вие говорихте за макросферата, но със сигурност знаете, че е, има много интензивна критика от една страна, що се отнася до големината на е, този е, съвет и е, както много други, е, вие не виждате ли опасност, е, че този орган няма да работи ефективно? И е, също така вторият проблем е, че няма достатъчна автономия този орган. Смятате ли, че Испанското председателство е, може да допринесе за е, това този орган да се ползва с по-голяма самостоятелност и наистина възможно ли е вече на тази основа да бъде свършена малко по-смислена работа? Благодаря. Господин министър. Да, беше направено предложение от комисията и в съвета беше постигнат консенсус. Това не беше лесно. За тази цел шведското председателство трябваше да положи много усилия в Екофин заедно с комисията и сега постигнахме това споразумение, което предоставяме на парламента и парламента трябва да се занимае с него във формата, която вие избирате или в друга форма. Важно е да се постигне споразумение между двата органа. Имаме становище на съвета и сега трябва да видим как ще продължи по-нататък сътрудничеството с парламента. И вашия подход също е дискусионен, както и други подходи, но мисля, че трябва двата законодателни органа на Европейския съюз, съвета и парламента да постигнат споразумение в тази сфера. Благодаря. Има още допълнителни въпроси и ще действам, както винаги по принципа, да давам думата на този, който първи е поискал, господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Като част от предложената ните мерки за финансов надзор, Испанското председателство може ли да направи, смята ли да направи препоръки във връзка с прак... възможната практика да се сложи горен таван на заплатите на генералните изпълнителни директори в банките и да се избегнат без, да се избегне безотговорното поведение, което ни е, докара до криза. Господин... Искам да свържа този а, а, въпрос с а, действията на а, предприятията, а, които са базирани в Европейския съюз. А, а, тези а, е, ръководителите на тези предприятия залагат е, на курса на еврото, било в Гърция, било другаде, е, спекулират и какво бихте направили, за да се запази, запазим от тези спекулативни фондове, които са базирани в Европейския съюз и оперират с евро. Благодаря. Господин министр, да, напълно възможно е а, да се обсъжда въпроса за добрите практики на финансовите институции. Ние обсъждаме надзора на финансовата система и тук се включва и вашият въпрос. Някои от е, пунктовете, които споменахте, могат да бъдат включени в новите директиви. Предложението е направено от е, е, депутатът, който зададе втория допълнителен въпрос, ще бъде включено в тези директиви, които ще бъдат обсъждани включително и тук в парламента. Включително регулирането на хедж фондовете, които са един вид финансови институции, които подлежат на надзор, надзор, който трябва да бъде уреден. Председателството и съвета тази сутрин говориха за елиминирането на данъчните обежища. Това също е част от дебатът, който ще се води тук в парламента през едните няколко месеца. За да може да имаме една реална реформа на надзора в финансовата система. Задълбочена реформа, която взима предвид всички направени предложения и всичко, което споменахте до тук. Благодаря, господин министр. Сега преминаваме към въпроса на госпожа Краца, която се отнася до економическото положение в Гърция и ролята на еврозоната. Благодаря, госпожо председател. Има ясно разделение на правомощията, економическа политика, всъщност е от общ интерес за целия Европейски съюз, но същевременно националните бюджети са в компетенциите на държавите членки и за това В 16 страни на Европейския съюз има единна валута и се предвижда еврозоната да бъде разширена, и защото това е една от целите на договора от Мастрихт, една от неговите най-големи цели. Предвиждат се правила за националните бюджети, защото по този начин всъщност се полага грижа за економиката като цяло в Европейския съюз и това е основният механизъм на действие на економическия и валутния съюз. Валутният съюз обаче е много по-силно засегнат от тези изисквания, отколкото економическият съюз защото в член 127, всъщност 123 от Мастерския договор, се предвижда централните банки да а, имат необходимите правомощия. Освен това в договора се посочва, че държавите членки не трябва да се намесват в а, правомощията на централните банки на държавите членки без тяхно съгласие, което означава, че всяка държава членка трябва да спазва задълженията си. Съветът посочва, че всички държави членки трябва да правят това и аз имам доверие на съвета и е, на Гърция, че Гърция ще вземе необходимите мерки за да е, излезе от е, тази ситуация и да подобри економическото си положение. Предвижда се надзор върху економическата политика, ако се налага да може да се упражнява. При Гърция ние очакваме през е, февруари това да стане. Е, вероятно е, е да бъдат направени препоръки и да бъдат разработени стратегии. Това обикновено е начина по който Европейският съюз защитава своя интерес и е, изразява своето участие в е, ситуации или обстоятелства, които са е, тежки в отделните държави членки. Госпожа Краца, благодаря. Госпожо председател, аз не бях си сложил слушалките. Аз ви благодаря, че цитирахте съответния член от договора от Мастрихт. Парламентът познава този нормативен текст, но може би не е зле да се посочи солидарността в еврозоната, солидарност към страните, които имат особено големи финансови проблеми. Предвижда ли се по-силна координация между центъра и държавите членки или е, по-силна е, координация в сферата на данъчната политика, за да се избегне социалния или данъчния дъмпинг. Това показа вече своя ефект върху държавите членки. И аз мисля, че трябва да се спрем на тези понятия и питам какво разбира господин Сапатеро под солидарност. Благодаря, господин министър. Европейският съюз е един регион в Европейския съюз, където солидарността е съвсем видима. Ето, например, да погледнем как се развиват нещата в Гърция или как се развиват те в моята страна, в Испания. Ние сме а, били облагодетелствени от солидарността на Европа, на Европейския съюз, чрез структурните фондове. И този тип инструменти трябва да продължат да съществуват. Те не могат да се сравнят с каквото и да било друго по света. Изглежда много страни напреднаха значително и средствата се прехвърлят към модернизацията. Средствата трябва да се използват възможно най-добре. Европейският съюз е, е, наблюдава как точно се харчат тези средства. И това е пример на солидарност. Друг пример на солидарност може да се види в договорите. Вие се позовахте на договора. В него става дума за правомощите на държавите членки да координират економическите, социалните и политики и политиките по заетостта. Това е казано в член 5 от договора. Това е още един израз на солидарност в Европейския съюз. Поставяме си целите заедно и е, ги прилагаме заедно като част от една координирана политика. Във връзка с кризата, много страни бяха изправени пред много проблеми, които нямаше да са толкова тежки, ако економическият е, съюз е, бе, се бе задействал много по-рано. Точно този тип политики са ни необходими. В договора се предполага именно това. Ето, например, за 2020 година трябва да постигнем съгласие по целите за образование, за специализация на пазара на труда, по мерките по отношение на промените в климата. Това също са елементи на солидарност. Точно така се изразява солидарността в Европейския съюз. Трябва да сме възможно най-обединени. Това, разбира се, не означава, че договорът не поставя някои изисквания и за държавите членки. Те имат своите отговорности по отношение на нивото на дълга, по отношение на кредитите. Има обаче политики в областта на единия пазар, на регионалната политика, структурни политики и надявам се за бъдеще политики за по-добро координиране на економическите и социалните партньори. Така че по всички тези начини се изразява солидарността на Европейския съюз. Господин Семка, имате думата. Исках да задам един въпрос. Вие, господин министр, казахте, че трудната ситуация в Гърция ще бъде обсъдена през феврари тази година. Вярно е, че тук говорим за много сложна вътрешна криза в Гърция, но всички много добре знаем, че тя може да стигне и до нас, и до други страни. Моят въпрос е следният. Освен, че има преговори в съвета, не, не е ли добре да се започнат и, преговорите с, с, и преговори с Европейската Централна банка, защото тя трябва да участва по във връзка с гърци. Благодаря. Господин министр. Su, su territorio de trabajo, ¿no? Esta es una... Всяка институция, разбира се, има а, своите отговорности. Това е характерно за економическият и а, валутен съюз. Съветът е, естествено ще се занимае с, с Гърция, тъй като тя е страна членка на Европейския съюз и е членка на а, Европейският, на, е, на економическият и валутен съюз. Разбира се, тази е, дебати се водят в, в, в рамките, предписани от договорите. Ние направихме някои препоръки, и които Гърция, ако приложи, ще има полза. Става дума за финансовата стабилност, стабилност, ценовата стабилност и тяхното независимо управление. Е, Европейската централна банка е основен е, участник в функционирането на Европейския съюз и тя гарантира доверието в нашата обща валута еврото. Тоест, ЕЦБ е, е краягълен камък на економическият и валутен съюз. Благодаря ви, господин министър, за вашето участие в първата, първият кръг от въпроси до съвета по време на вашето председателство. Въпросите, на които не можахме да отговорим тук, ще получат писмен отговор. Закривам заседанието. Работата ще продължи в 9 часа тази вечер.